Ще направим проверка, нямам никакви възражения. Вашето изказване да влезе в протокола. Пожелавам на всички приятен ден. Край на заседанието.